очаква с нетърпение да си сътрудничи тясно с парламента за изготвянето на законодателни актове в тази сфера. Благодаря. E Благодаря, господин комисар. С това приключваме дебата. Утре в 11.30 ще гласуваме доклада. Следващата точка от дневния ред е доклада на госпожа Яна Кутакис, жените на ръководни длъжности в малките и средни предприятия. Госпожо докладчик, имате думата за 4 минути. Сега, когато сме изправени пред економическата криза, необходимо да използваме ресурсите си максимално. И най-добрите ни ресурси са всъщност онези фирми и дружества, които могат да създават богатство и е, жива економика. Когато разглеждаме малките и средни е, предприятия, обаче виждаме, че те се управляват предимно от мъжете, което означава, че большинството от населението не, не може да реализира своя потенциал. Именно това е темата на доклада, а именно жените са изправени пред редица проблеми, когато се опитват да постигнат своите цели. В доклада се очита също така приноса на жените в заетостта, както към местната общност, така и към економиката на Европейския съюз. Докладът по подчертава, че жените трябва да избират своята роля, която ще играят в живота си в общността и в къщи. Много а, се от жените се опитват да усъвместят всичките си задължения у дома и в професията, за да могат да постигнат целта си. Необходимо е да се приложат максимално добрите практики, които вече са признати в държавите членки, но всички държави членки се отнасят по различен начин, що се отнася до подкрепата за тези жени. Когато правих моето проучване, се сблъсках с трудности, които затрудняват жените да я създадат създават свои малки и средни предприятия. Много често те не знаят как точно се стартира бизнеса, липсва им компетентност, не знаят къде да потърсят съвет. И финансовите институции не проявяват охота и симпатия към тяхната дейност. Следователно предлагам някои изменения, като първо – по-добре да се използва финансирането, което може да се предостави на жени е, предприемачи, т.е. да имат равен достъп до финансиране. На второ място, е, образователният концепция. Е, необходимо е да включи именно идеята, че жените могат да създават своя а, предприемаческа дейност и това може да бъде разгледано също така и в университетите. Освен това, необходимо е да се направи необходимото, че така че да се а, потикнат младите жени да стартират със свой бизнес. Благодаря на всички, които ми помогнаха със своите предложения. Ще има разделно гласуване на 34, 44, 46 абзац, които са свързани с баланса и представителството на жените в различните управителни съвети. Наистина, това, което се предлага е много интересно, но няма да подкрепа предложението за това разделно гласуване в този доклад, защото не отговаря на общата насока на доклада. Имайки предвид своя собствен опит в тази тематика, зная колко е трудно за жените да създадат свое предприятие. Надявам се, че парламентът ще приеме доклада и държавите членки ще могат да го използват, за да подкрепят жените, които които искат да стартират своята кариера, независимо ограниченията, които изпитват. Жените могат много добре да се справят с стартиране на бизнес. Когато се помогне на жените с помощта на един подобен доклад, за да се укрепи позицията им, това ще бъде една много стабилна стъпка. По този начин те само, не само ще бъдат окоръжени да го направят, но когато започнат е, да създават своя бизнес, ще видят, че всъщност са равнопоставени и срещу тях няма дискриминация на основа пол. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Пастос. Благодаря, госпожа председател. Искам да поздравя докладчика за нейната работа. Искам и да й благодаря. Има консенсус по въпроса когато говорим за малките и средни предприятия, независимо дали става дума за мъже или за жени, говорим за един много важен въпрос. Знаем, че малките и средни предприятия предлагат най-много работни места, че те са локомотива на европейския растеж. Докладът препоръчва страните членки да приемат мерки, чрез които да се помогне на а, жените да съчетават а, домашните си задължения с служебните. Разбира се, много важен е и въпросът за достъпа до финансиране, особено микрофинансирането. И накрая ще спомена 46-ти абзац. За да бъдем последователни, искаме да гласуваме разделно по този а, а, абзац. Не сме, разбира се, против равенството мъжете и жените, так му напротив. Благодаря. Искам да напомня на всички колеги, че имате точно една минута, не повече. Е, и моля, придържите се към да, времето, което ви е отредено. Господин Николас. Благодаря, госпожо председател. Дейностите и предприемачеството е, са гъвкави тогава, когато се прави сравнение с някои професии, и професи... трябва да се съчетая професията с семейството, тъй като са... семейството е много важно. А, наистина е жалко, че само една десета от жените а, в Европа са предприемачи, макар че по-голям процент от 50 от жените са с университетско образование. Следователно трябва да се предвидят някакви субсидии, микрозаеми за жени, които биха искали да си създадат свой собствен бизнес и други сходни мерки трябва да се приложат. Трябва да призовем държавите членки да упражнят натиск върху банките. Председателката благодаря. Колегата Данчила има думата. Благодаря, госпожо председател. Сегашната финансово-економическа криза в Европейския съюз задълбочи да проблемът пред жените предприемачи, особено в началото на тяхната стопанска дейност. Знаем колко важни са малките и средни предприятия за европейската економика. Повече от една четвърт от е, тези предприятия са създадени и от безработни хора, което означава, че в бъдещия бюджет е, аз бих искал да направя едно предложение, да се заделят е, средства именно за тези мъже и жени, които искат да започнат предприемаческа дейност без дискриминация между тях. Много е важно разбира се, да се стимулира повече дела, свързан с жените, да се обменят добрите практики. Благодаря. Председателката, благодаря. Госпожа Флашикова. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар. За съжаление, днес жените все още са обект на дискриминация на пазарите на труда на Европейския съюз. След като говорим за разликата в заплащане, всъщност жените имат по-малко възможности да, си, да създават малки и средни предприятия. Съществуват много пречки пречки за постигане на достъп до информация. Именно за това възможностите на жените са доста ограничени в тази сфера. Положението е същото. Възмож... Възможностите на жените, способностите на жените са голям потенциал за цялото общество. Би трябвало да насърчаваме жените да станат предприемачи и с някои положителни стъпки може да създадем и еднакво третиране. А сега давам думата на госпожа Цикао. Благодаря, госпожи председател. Статистиката показва, че поради финансовата и економическа криза, която преживяваме, жените предприемачки са изправени пред много сериозни проблеми, по-сериозни, отколкото по-рано. Трябва да призовем а, властите, включително и местните власти, да използват всички възможности за финансиране включително и възможностите за микрофинансиране. Жените, за да могат да успеят като предприемачи, те трябва да имат достъп до информационните и комуникационни технологии. Възможно, много важно е също така да се осигурят детски заведения. Особено важно е да се осигури е, възможност на жени, които са по-възрастни от 50 години, да изпълняват, е, е, да, да постигат това, към което се стремат. Трябва да имат програми специално за такива жени. Госпожа Фигерейто има думата. Благодаря. Сегашната криза засяга жените наистина много тежко, особено жените с ниски доходи. Ниската работна заетост и несигурността на зле платената работа не помага на жените в тази изостряща се дискриминация и експлуатация. А, на този фон много жени се вличат към някаква псевдоработа в условия на самозаетост. Това е неприемлива практика, тази практика на фалшива самонаетост е а, вредна. Малките и средни предприятия се нуждаят от подкрепа и те би трябвало да бъдат защитени срещу всякаква форма на дискриминация дискриминация. За това ние бихме искали да подчертаем някои от мерките, които също бяха споменати тук. А сега давам думата на госпожица Басеско. Благодаря. Малките и средни предприятия играят е, голямо значение при създаването на работни места и ръст в економически смисъл. Има неравенство между мъжете и жените. Е, само 30% са жените предприемачи в Европа. Това е дискриминация, която е в ущърп както на жените, така и на економиката. Необходимо е в Европа да се разработят повече програми, които да подкрепят бизнес жените. Създаването на агенция, например, която да бъде управлявана от жена и да работи по тези въпроси. Според мен е важно да има база данни, за да може да се отчитат точно данните по отношение на бизнес жените, които са заети в бизнес дейност. Жените е, се справят много добре на всички нива на економическа дейност. Благодаря. Благодаря. Думата има господин Паска. Благодаря, е, госпожа председател. А господин комисар, е, преди всичко трябва да заявя, че високо ценя факта, че Европейският парламент се опитва да подобри е, положението на жените в нашето общество. Призоваваме с този доклад страните членки да се дадат по-добри законови рамки, за да може жените да играят ролята, която им се полага в обществото, в държавната администрация, в дома и в бизнеса. Вярвам, че всички ще се съгласат, че тези усилия на Европейският парламент вече дават плодове. Когато става дума обаче за жените и предприемачеството, трябва внимателно да помислим кои мерки биха дали резултати и от кои няма да има полза. Една подобна оценка би ни дала възможност да предприемем по-ефективни мерки за подпомагане на жените в областта на предприемачеството. Благодаря. Сега господин Месарош. Благодаря, госпожо председател. Економическата и финансовата криза само задълбочи проблемите на много бизнесмени, особено на жените а най-засегнати бяха жените на възраст под 25 и над 50 години, така че трябва да се обърне особено внимание на тези възрастови групи, тъй като те е, имат огромен потенциал за подобряване на работната заетост. Това е един потенциал, който все още не е използван. В сферата на предприемачеството ще имаме възможност да използваме по-ефективно европейските ресурси. Трябва да създадем условия жените да съчетават е, работата и частния си или семейния си живот живот. Бизнес дамите трябва да получат по-силна позиция при тежките сегашни економически условия, за което трябва да се осигурят необходимите ресурси. Благодаря. А, госпожа Неведелова има думата. Благодаря, госпожо председател. Положението в пазара на труда не е лесно. Все още има дискриминация по отношение на жените. Много жени не се осмеляват да, да създадат предприятие. А необходимо е да насърчим жените. Те трябва да знаят, че сме на тяхна страна. Приветстваме с инициативата на програмата Еразмус за подготвяне на жени предприемачи. Страните членки трябва да отделят средства за да помогнат на жените да наистина да имат равни права, да имат равен достъп до финансиране. В това отношение има още много да се направи, за да се осигури равен достъп на жените. Благодаря. Госпожа Пападополо. Благодаря. Необходимо е да се да да финансови ресурси на малките и средни предприятия. Би трябвало също така не само да се постига е, равенство, трябва да се съчетае професионалния живот със семейния живот на е, жените, за да може жените да се възползват от е, помощ под форма на техническа помощ или предоставяне на образование и квалификация с мерки, които могат да се прилагат, например, в университетско заведение или учебно заведение, за да може да се насърчат жените да развиват своите професионални умения в рамките на предприятията. Благодаря. Господин Вертман има думата. Благодаря. Благодаря за този много важен доклад. Наистина има повече мъже, които са предприемачи, отколкото жени. Необходимо е да направим нужното за да подкрепяме жените в бизнеса, защото жените са тези, които умеят да изпълняват повече от една задача едновременно. Много важно е все повече и повече жени да не влизат в бизнеса. Това е необходимо както на местно, така и на международно ниво. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега комисар Таян има думата. Комисията предлага конкретни действия, за да а, подпомогне а, жените а, в малките и средни предприятия. Комисията реши да мобилизира силите за една кампания за поощряване на жените от всички възрасти да станат предприемачи. А, това е много важно, за да може да се насърчи някой да започне работа в тази област. Днес имаме 320 посланници на Европейската комисия, които работят за тази цел в 23 европейски страни а, а, вече са на лице първите резултати. Над а, 7000 жени а, предприеха а, създаване на малки предприятия в различни страни. А, нашите представители активно подпомагат тези жени в резултат на тяхната работа в 6 от участващите страни, за други страни нямаме данни, над 110 нови предприятия, ръководени от жени, са били създадени в тези 6 страни. За 15 ноември комисията ще обяви създаването на европейска мрежа за жени предприемачи. В нея ще се включат жени предприемачи, за да може те да действат като настойници на нови членове на тази мрежа, като ги съветват и ги подкрепят в тяхната работа за управлението и развитието на предприятията. Тези настойници ще бъдат подбрани чрез успелите предприемачи жени в страните членки. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дискусията по този въпрос. Ще гласуваме а, утре заран. А следващата точка от нашия дневен ред, това е докладът на Едит Бауер. Положението на жените, които